Уважаеми колеги, нека започнем днешното си заседание. Първо ще ви попитам дали има предложения за промяна в дневния ред. Няма такива предложения. Няма и съобщения на председателя. Ако няма възражения по протокола от заседанията от 26 януари, 2 февруари, 9 февруари, то значи, че одобряваме тези протоколи. Сега ми позволете да кажа добре дошъл на почитаемия Амер Хихпико и неговите колеги от парламента на Занзибар – в Танзания. Знаете, че Танзания е приоритетна страна за Европейския парламент. Нашата група в подкрепа на демокрацията е определила Танзания като един от шесте приоритетни партньора за 2015 година. Днешното посещение е първата стъпка той е част от партньорството и инициативите за тази година. Инициативи, които обединяват Европейския парламент и парламента на Танзания. 2015 година е важна за парламента на Танзания заради изборите през октомври. Наскоро там беше отложена конституционната реформа, но може би нашият гост ще ни даде повече обяснения по нея. Днес имаме чудесната възможност да го изслушаме, да изслушаме колегите от парламента на Танзания. Ще чуем повече и за подготовката на бъдещите избори. И сега, след това кратко въведение ще се обърна към почитаемия председател на Танзанийския парламент. Много ви благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря на всички за поканата. Добър ден! Много ми е приятно, че съм сред вас и мога да представя делегацията ни от парламента на Танзания. Придружават ме пет от членовете на парламента, двама високопоставени служители. Единият от тях е секретар на парламента на Танзания. Сред нас е и колега, който е сътрудник на бившия премьер на Танзания. Ето там може да го видите. Предполагам, че ще е добре да стане, за да го видим. Заповядайте. Нека представя почитаемия Абдела Джума, господин Хамар Бутан, ето те стават, за да ги видите, госпожа Дамер, госпожа Захара Абхамат, господин Даклак и аз. Амерки Фичо, председател на парламента на Танзания. В този парламент работя вече 20 години. Бих искал да споделя нашия опит с правителството на националното единство в Занзибар. Ще започна с историческо въведение – то се отнесе до правителството на националното единство в Занзибар. Това правителство, правителство всъщност се сформира след неофициалните преговори между бившия премьер на Занзибар и генералния секретар на това, което тогава съставляваше основната опозиционна партия – Гражданския обединен фронт. Сега той е първия заместник-председател на Занзибар от 2009 година насам. Неофициалните преговори между двете страни се проведоха конфиденциално. Никой тогава не разполагаше с пълната информация за тези преговори. По-късно стана ясно, че основната обсъждана тема е била сформирането на правителството на националното единство. Правителство, което разговаря с двете основни политически партии. Едната от тях е партията си СИМ, другата е партията СИЮФ. Принципно те се съгласиха заедно да образуват това правителство на националното единство. Пак ще кажа, до правителството се стигна след диалог, след преговори между двете страни. Заседанията се провеждаха на различни места по различно време. Като основното беше разбирането, че е много важно за Зибар да има това правителство на националното обединение. Тук трябва да обясня, може би, че предходният период беше белязан от един исторически пад. Ние бяхме стигнали до задънена улица – ето защо ни трябваше това ново правителство на националното единство, което да спре връждите и да обедини основните политически партии СИСИМ и СИЮФ. След всички тези преговори, най-вече между двете основни политически партии в Занзибар, бившия президент на Занзибар и генералния секретар който всъщност беше професионален учител. И името му означава това. Но така или иначе, след преговорите между двете страни, се стигна до предложение в парламента. Обсъди се създаването на това ново правителство бяха разгледани различни идеи и в крайна сметка предложението беше да се състави правителство, като двете политически партии да управляват заедно. Точно това и направихме и в крайна сметка така успяхме да се справим с множество от проблемите. Това е нова форма на управление. В Европа се говори често за коалиционните правителства, но това е нещо различно, защото ние нямаме официална опозиция на правителството. Може да се запитаме доколко нашата форма на управление има същата динамика като многопартийната. Мисля, че може да се отговори положително. Може да се каже, че редовите парламентаристи по-скоро се държат като опозиция. И е, по някои от въпросите наистина са опозиция. Докато правителствените министри обикновено седат на предна линия. Така или иначе, Това е нашата форма на управление. Тя е по-различна от многопартийната демокрация но в никакъв случай не бих казал, че нашата форма на управление е по-малко демократична. Това е управлението в Занзибар, Танзания. Разбира се, може да се запитаме защо това управление се налага за Занзибар и не в цялата страна. Просто трябва да имате предвид историята ни. В Занзибар винаги след избори се оказва, че резултатите на конкурентите са много близки. Именно за това е трудно да се сформира правителство на едните или другите. Например, на изборите през 1995 година управляващата партия имаше 26 от 50 места. Сами виждате колко е малка разликата между партиите. Но разбира се, нямаше как да не се зададе въпроса какво предвиждаме, какви са нашите проекти. Принципно CCN като партия винаги е привличала доста гласове и може би за CCN правителството на националното единство не беше толкова необходимо. Но ние можехме и да следваме принципа, че спечелилата изборите партия сформира правителството. Все пак аз обяснявам как сформирахме нашето правителство на националното обединение, като имайте предвид, аз вече наблегнах на диалога между партиите, но имаше и още един елемент – работата на парламента и законодателната дейност, свързана с бъдещото правителство. Приеха се и законовите норми, които позволяват референдум. Преди те да се приемат, е, този референдум нямаше да бъде позволен, той нямаше да бъде конституционен. Тези законодателни промени, за които говоря обаче, доведоха и до новото правителство. Възложихме на специална комисия правомощията за провеждане на референдума, защото идеята за това правителство на националното единство трябваше да бъде одобрена чрез референдум. И тъй, господин заместник председател, мога да кажа в заключение, че сформирането на правителството ни беше обословено от политическия диалог между партиите в Занзибар, на второ място законодателната дейност на парламента на Танзания – и на трето място е изменението в Конституцията. Това е третото изменение, което позволяваше новото правителство. Аз самият съм председател на парламента и знам много добре колко беше важно да приемем нормата, която позволяваше провеждането на референдум. Референдума, както знаете, е допитване до обществеността, като Резултата беше около 66% за правителството на националното единство, 33% против. Но в крайна сметка референдума ни даде убедителен положителен отговор. Мисля, че ще приключа до тук. Благодаря ви, господин председател. А... Благодаря. Преди да се обърна към колегите е, с покана за коментари, бих искал да ви запитам как как е положението в вашия район, в непосредствено съседство до вас. Нещата са доста нестабилни. Това влияе ли на политическия живот и въобще на живота в страната? Положението сред нашите съседи Това са Източна Африка, Кения, е, Уганда, Бурунди, Руанда. Сомалия е наш непосредствен съсед. Там действително има известни проблеми в е, граничните области, специално и за е, така очертаване на границите с Кения и с Сомалия. Знаете и Ашабад, какво се случи. Всички сте информирани за случващото се в Сомалия. Там правителството реално не е много стабилно. А що се отнася до Кения, там има проблем с Алшабат и е, нестабилността там и проблеми с сигурността и е, войстващи е, Групировки в западната част от страната също. 67 души са жертвите. Знаете, 147 души загубиха живота си в един от университетите. Всичко причинено от Алшават. В други области обаче нещата върват е, добре, няма подобни събития нямаме и проблеми с съседни страни. Границата между Сомалия и Кения е ясно очертана. Е, в Танзания политически нещата са много добре и се надяваме да пристъпим през октомври към провеждането на общи избори и евентуално референдум юли тази година. Благодаря. Господин Танок. Заповядайте. Благодаря. Много сърдечно добре дошли на делегацията от Занзибар. Бих искал да пожелая моята страна, Обединеното кралство, има отношения с този архипелаг от много дълги години. Сега Танзания е автономна провинция или автономна република, да кажа така. И аз имам въпрос относно радикализирането и нападенията от последните години на Лампшо нападения срещу църкви, англикански катедрали, туристически обекти като Баас. Това до каква степен е заплаха за сигурността на вашите острови? Има ли проблем с туристическата индустрия в това отношение? До каква степен вашите млади мъже е, се присъединяват към ИДИЛ в Сирия и Ирак или стават джихадисти. В края на кращата това е основен проблем в, в общата картина на сигурността в света. Какво се случва всъщност в Занзибар? Thank you very much for that uh, good question. Благодаря. Благодаря за този добър въпрос. Ламшо е асоциация, която е, е регистрирана като Сдружение на мюсюлмани. Те нямат връзки, не се е, присъединяват или идентифицират като част от Алкаида, Алшабат или Идил. Те са, си стоят е, на страна. И ние нямахме желание да сме свидетели на подобни събития в е, Занзибар. Правителството оцени е, ситуацията, която се получи със създаването на тази асоциация. И сега тези, които участват в движението Момшо, Мом Сега очакваме, има съдебен процес и очакваме да, да излезе съда с решение. Но като цяло мога да кажа, Ламшо е група, която не е свързана с никаква политическа група, няма и поли... други е, връзки с международни мюсулмански организации, поне доколкото разбираме. Те е, се, се създали в е, Занзибар. Твърдят, че не се решават по справедлив начин проблемите с мусулманите. До този момент е, правителството предприема опити за прекратяване на тяхната дейност и всички, които са, участват в тази групировка, са изправени пред съда. Сега очакваме съда да се произнесе. Благодаря, господин Кукан. Няма превод в микрофон. Ораторът говори на... In their language, in Swahili, Kiswahili. The translation in, from Swahili does not work, so... Нямаше превод от Суахили. Депутатът поздрави делегацията на Суахили и казаното ще си остане между нас, каза той. Благодаря, добре дошли, сърдечно добре дошли. Искам да пожелая на делегацията от тази толкова хубава африканска страна. Вие казахте в уводните си думи, че трябва да обръщаме повече внимание, господин председател, на Република Танзания. Действително така е тази страна не се появява много в новините и това трябва да се приема като комплимент. Т.е. там не се създават проблеми и е, ние следва да засилиме сътрудничеството си с вас. Е, знам, че ще имате парламентарни избори преди края на годината. Обеден съм, че Европейския съюз ще изпрати мисия за наблюдение на изборите. И е, искам да подчертая, че тази мисия трябва да бъде използвана като възможност да се осведомим повече за положението там. И когато тази е, наблюдателна мисия е, се завърне е, в Европа, ние трябва да търсиме възможност, използвайки се от техния опит, да създадем по-голямо възможности за сътрудничество с тях. Благодаря, господин председател. Благодаря. Действително, Танзания работи в много тясно сътрудничество с Европейския съюз. Вие ни подкрепяте по един отличен начин в различни области с проблеми, свързани с развитието и при предходните избори имаше наблю... мисия наблюдатели от Европейския съюз. Помня, че тяхната оценка беше положителна. Надявам се, че сега нашите избирателни органи ще поканят отново делегация от Европейския съюз да наблюдава изборите. Не би следвало да има проблем. За пръв път миналата година ние започнахме да работим съвместно с вас и няма проблеми с наблюдението на нашите избори. Отворена е вратата ни, заповядайте, наблюдавайте нашите избори и ще се убедите, че е, съответните органи си вършат работата добре. Госпожа Фотига. Уважаеми е, депутати от Занзибар, Танзания, добре дошли на заседанието на Комисията по външни работи при нас. Искам да подчертая работата на Танзания в е, по-широкия контекст на континента и своя регион. Тя е стълб на мира и на съгласието Примерно, искам да попитам как точно виждате стабилността в региона, като имате предвид процеса и споразумението за помиряване в Бурунди с съответните решения на управляващата партия. Каква ще е възможността да се запази мира там, след толкова дълги години на вътрешни граждански войни в Бурунди, в Руанда и в Конго. Okay, thank you very much uh, indeed, madam. Благодаря, уважаема госпожа. Танзания винаги е била водеща в процеса за мир и спокойствие в Танзания и в съседните страни. И случващото се в Бурунди и Руанда е до известна степен предизвикателство и всъщност съвсем наскоро с а, а, случващото се а, в Бурунди и съответно събитията около президентския пост, имаше проблеми. Ние се опитваме в Танзания, ние имаме система на само два пет годишни мандата. И се надяваме, е, така да отправиме от името на правителството призив към е, ръководителите на Бурунди да предвидят е, в Конституцията си именно това два мандата, което, доколкото разбирам, сега това е проблем, за който всъщност някои хора платиха и за живота си. Танзания винаги е била водеща за това да има мир, спокойствие не само в Танзания, но и в страните до нас. Ако може би помните, ние бяхме и водещи в процеса за получаване на независимост, защото също така считахме, че ние не можем да бъдем независими, ако има други страни в Африка, които не са независими. Затова и винаги сме били в първите редици на борещите се за независимост. Винаги сме искали това да се случва във всички страни, за да може да има и мир, и спокойствие, и то създадени по един демократичен начин в африканските страни. Затова се надяваме, че нашето правителство ще призове подобни проблеми, които съвсем не са отскоро в Бурунди, да се потърси решение за тях, ще е, се опитаме да посъветваме нашите колеги да прекратят е, дейността си. Господин Макалис. Ваше превъзителство, дами и господа, колеги, за нас е голямо удоволствие да ви приветстваме. Добре дошли. Аз съм германец от Германия и както знаете 16-те е, провинции в Германия имат е, е, отделни партньорства с е, страни в Африка. Аз представлявам е, Долна Саксония е, и имаме договор за сътрудничество с Танзания. Аз изпомням с колко, по колко проекта сме опитвали да ви, сме се старали да ви предоставим финансова помощ и съвет и консултантска помощ. Въпросът ми е, кога смятате, че ще има избори? И ако не знаете точно кога ще има избори, кога смятате, че ще бъде обявена точната дата на изборите? И втория ми въпрос е, какво е каква е ролята и отношението на Танзания към туризма и какво се прави по отношение на туризма. Благодаря ви много. Според е, нашата конституция, е, обикновено провеждаме избори в последната неделя на е, октомври на всеки 5 години, през октомври на всеки 5 години. Така че, ако не греша, този път е, трябва да проведем изборите 25, е, 25 октомври. Е, пада се петата година тази година, 15-та. Да се надяваме, че ще е, спазим е, датата, защото това е традицията ни. Е, на всеки 5 години, последната неделя на октомври. Последната неделя на октомври тази година се пада 25 октомври, така че е, надявам се, че по традиция и по конституция тогава ще проведем изборите си. И втория въпрос какъв беше? Какви са плановете ви за туризъм във вашата прекрасна страна? Е, ще подразделя въпроса на две. Първо ще го започна с Занзибар. Знаете, че ни е, Занзибар и материка Танзания имаме някои различни економически политики. Ние в Занзибар е, смятаме, е, за нас в Занзибар туризма е втория сектор, който дава най-големи постъпления в е, бюджета, особено след, е, е, след подправките. И смятаме, че туризма наистина трябва да е втората, втория основен отрасъл в Занзибар нашата туристическа индустрия се развива така добре, че наистина основният ни е, приход е в тази област. Е, е, имаме и други области, например за лов в Килиманджаро. Това са много популярни дестинации, колкото до Занзибар – ние е, можем да предложим тези е, широки е, плажове с фин бял пясък. Добре дошли сте всички да се порадвате на тези плажове в Занзибар, така че туризма е основното перо в, е, е, и основния източник на приход е, и за Занзибар, и за Танзания. Ана Гомеш, благодаря ви за това, че сте тук. Да ви попитам как какво е вашето, как гледате на дългосрочното сътрудничество с Китай? Неодавна Китай инвестира освен от е, традиционните инвестиции в Африка, в е, железопътни линии, е, стратегически инвестиции, мисля, че имат един стратегически проект Багамойо, ако не греша. Той е свързан и с енергийните проучвания, търсенето на сондажите за природен газ. Как гледате на сътрудничеството си с Китай, особено в е, е, връзка с един друг е, въпрос, а именно възможности за корупция. Това как, как гледате на това във вашата страна? Знаете, че в борбата с корупцията е, знаем, че във връзка с дората с, с е, корупцията неодавна министър бе, бе е, уволнен. Имате ли проблем с заграбване на, на, е, и присвояване на земя, особено с оглед е, е производство на биогорива? Е, в този смисъл е въпросът ми. Благодаря. Благодаря. Танзания има толкова много приятели в Африка и извън Африка, в Азия, в Европейския съюз и други места по света. Китай отдавна, с Китай отдавна ни свързват добри връзки и сътрудничество. Повече подкрепата, която получаваме от Китай, е, обикновено е без, без условия е, и е, за бедни страни е хубаво да получават подкрепа, както е в случая с Китай, без да се иска нещо на среща, без условно. Колкото до land grabbing, заграбване, присвяване на змия, нещо, което се случва в Танзания, в Аруша, това явление е, означава е, е, за вземане на земя за ползване от правителството без съответна компенсация на собствениците. Това е уредено много добре в е, проекта Конституцията, която е, ще бъде подложена на референдум през юли тази година. Защото ние си даваме сметка, е, ние отчитаме така, правата на, на фермерите, на скотовъдите, на рибарите и се, ще се постараем наистина да е, приключим, да сложим край на тази практика на заземване на земя, изземване е, на земя или водни площи, така че ако правителството посегне на земя, която се използва, е, която е частна, в, е, пред Конституцията се казва по този повод, че е, съответно се предвижда адекватна компенсация, обещетение на лицата, е, така че е, по, е, няма да се налага фермери да търсят прехраната си другаде. Друга промяна, която предвижда Конституцията, ако правителството за някакъв свой проект за развитие се нуждае от определени площи земя, е, той трябва, правителството трябва да компенсира съответното лице с е, съответно по е, размери и качество земя другаде. Това е, е, се предвижда в е, новата ни конституция, която ще мине през референдум някъде през юли. Може би, е, тъй като не съм сам тук, господин председател, е, може би е, представители на моите делегации биха искали да кажат нещо също с ваше разрешение, например. Е, може би да дам възможност на е, колегата по зададените до тук господин Шамси Войнахола, който е, е бившия отговорен министър, е, премьер-министър и ръководител на, на, е, държавните дела в нашия парламент, така че може да допълни към това, което аз казах. Господин председател, бих искал да хвърля малко светлина върху въпросът, много уместен, който бе зададен от господин Танък за ролята на Танзания в опазване на мира в Източна Африка. Както знаете, Танзания от много години заема централно място, има централна роля, както в политиката, така и в дипломацията в този район. това показва колко е, е загрижена Танзания за, за мира и стабилността и колко е разтревожена от е, нестабилността в съседни страни, като Бурунди, например. Ние всички знаем, че президента Корунзиса е, се опитва да получи трети мандат, което предизвика бурни протести в Бурунди. Но мисля, че оспорвания въпрос тук е следния. Ако погледнете е, мирното споразумение от Аруша, в него ясно се казва, че е, един президент е, има право на два е, мандата. Но а, е, а, е, проблема е при тълкуването на, на двата мандата. Първоначално в мирното споразумение е, се разбрахме, че ще има петгодишен период, преходен период това са 5 години и след това по новата конституция, след преходния период, още 5 години. Така че в Корунзиса сега възниква спор около това, дали този преходен, тези преходни 5 години се броят в двата, в ман, броя на мандатите. Тук е проблема. И според мен проблема е за регионално надмощие. Ние не бихме искали да... Е, няма нужда да обясняваме подробно е, това, дали се включва преходния период или не. Аз е, съм убеден, че това е наша отговорност в региона да седнем заедно с администрацията на Бурунди и да се опитим, опитаме да им обясним проблема защото политическото положение там е много сериозно и това може да, да подкопае и поставя на карта цялото постигнато до тук, всичко постигнато до тук. Сега, защ... с Китай. Е, какви са връзките на Танзания с Китай във връзка с е, помощта за развитие? Както знаете, Танзания и Китай са приятели отдавна. Около преди 50 години започнаха връзките ни. Ето защо Танзания гледа на Китай като на стар приятел. Китай ни протегна ръка в момент, когато ние имахме отчаяна нужда от помощ е, големи суми пари е, са е, отпуснали за изграждането на този железопътен път между Танзания и Замбия, Liberation Railway. Втората причина, поради която Танзания държи толкова на дружбата си с Китай е, че в повечето случаи, когато в отношенията си с африканските страни, но и с азиатски, не само с африкански, за разлика от Европейския съюз и други страни в света, които обвързват помощта за, за развитие с някакви други проблеми и поставят редица условия, Китай е, оказва помощ без да я обърже пряко с това, което наричаме, да кажем, политически, правителствени въпроси или въпроси свързани с е, правата на човека. Ето защо африканските или бедите страни е, смятат, че това е, е така е, добър. Е, е източник на помощ за развитие и е, затова африканските страни е, така държат на това приятелство с е, Китай, именно по отношение на помощта за развитие. Благодаря много. Ако е, има и други колеги, които желаят да зададат въпроси, моля. Така, очевидно няма. Ваше превъзходителство, благодаря ви много за тази възможност. Надявам се, че всичко, което казахте, тук е, в политически план ще се осъществи и, и то в е, едни добри, една положителна е, среда. Благодаря ви. Благодаря ви, казва гостът. За мен беше радост и чест да бъда с вас тук и да споделя, да споделя мисли с вас. Благодаря. We move on directly to the next point, which is... Сега минаваме направо на следващата точка от дневния ред, която е, е обсъждане доклада на госпожа Гомеш въздействието, е, ефекта от развитието в европейските пазари е, на отбранителни продукти и върху сигурността и отбранителните способности в Европа тази е, дискусия ще водим до е, 17.30, когато ще започне гласуването, включително и по е, този доклад, ако не греша. Госпожо Гомеш, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще използвам възможността да чуя мненията на колегите по доклада, но на първо място искам да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Стигнахме до множество компромиси и мисля, че приноса на колегите наистина беше много съществен. Искам да обърна внимание и на друго. Много често между различните комисии има съперничество, но този път работихме много добре с ИМКО. Ясно е, че и темата го предполага развитието на европейските пазари в областта на отбраната – върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа, отражението на тези промени. Знаете, че през юни предстои срещата на върха на министрите на отбраната. Ето защо една предварителна оценка на начина на изпълнение на приятите норми е нещо важно. Същевременно колегите от Имко помогнаха с техническата част, а ние по-скоро дадохме политическата оценка. Работихме много добре с колегата от Имко, това е колегата Илдико Галпелц. Направихме така, че да не припокриваме правомощията си, а от комисията ИМКО проявиха разбиране към някои от нашите тревожи, тревоги. Например, е, виждаме, че Европейската агенция за отбрана – говори за укрепване на индустриалната основа. Научно-развойната дейност е, разбира се, много важна за това. От друга страна, комисията поставя акцента върху вътрешния пазар и като че ли нейната позиция е малко по-отрицателна. Така или иначе работихме много добре и благодарение на колегата от ИМКО успяхме да стигнем до еднакви формулировки и в доклада на нашата комисия и в доклада на ИМКО. Искам да благодаря за съдействието и на комисията, както и на Европейската отбранителна агенция. Благодаря и на съвета. Надявам се нашата комисия да приеме доклада, парламента също и в крайна сметка посланието ни да стигне до правителствата на държавите членки тъй като някои от тези правителства заради економическата криза орязват драстично бюджета за отбрана. И това води единствено до отчуждаването на някои от водещите компании в областта. Съответно, възниква и опасност – Виждаме, че има и други държави, които са с по-добро економическо положение. Те не свиват бюджетите за отбрана, но и не предлагат най-доброто на своите граждани. Да не говорим, че отбранителните пазари понякога създават чудесни възможности за корупция. Но в заключение пак ще кажа, аз съм доволна от свършената работа. Мисля, че посланието ни е ясно и се надявам съвета да се вслуша и в крайна сметка да предприеме действие. Благодаря ви. Госпожа Люзинг. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ähm, Благодаря. Както е, казахме и при първото разискване, е, нашата група го е, е има сериозни е, възражения е, по отношение на мерките. Особено ни е, е, смущава това, както описвате като засилване, укрепване на е, базата чрез облагане на е, отбранителното производство. Е, това е една тема, която е, има особен приоритет за нас. Трябва да кажа, че има е, програми за подпомагане на е, финансиране на е, отбранителната индустрия. Има въпроси, които ние определено подкрепяме. 12 и 13 точка е, съвсем определено. Особено по отношение на критиките и е, засилване, изискването за засилване на контрола върху експорта на оръжие. Е, е, е, но е, нашия, този доклад е, ни отдалечава от някои от нашите позиции. Например, от, от, във връзка с 21-та точка за контрол върху е, е, износа това е в различна, ни води в отлична посока от това, което нашата група смята. Даже точно в обратна посока. Тук става дума за укрепване на, на, на отбранителната способност, че засилване на, на бюджетите за отбрана това за нас, е, което означава занижаване на демократичния контрол върху отбранителната индустрия и е, разрастване на отбранителната индустрия с последствия а, е, такива, че ако, е, ако е, се е, приложи тази политика, това ще доведе до засилване на износа на отторжената индустрия. Господин Бутикофър. Но Коца, Съвсем накратко няколко бележки. Благодаря на госпожа Гомеш за доброто сътрудничество. Компромисът е добър и е, е, така устойчив. Е, е, няколко бележки взимам повод от казаното от госпожа Лесинг. Е, както и преди, ние не смятаме, че е, трябва да се плаща за проучване в областта на отбраната от европейския бюджет. Второ, на този доклад ние гледаме като на възможност е, е, да се е, работи по посока намаляване на е, разходите за отбрана. И трето, е, смятаме, че няма пряка връзка между е, обема на разходите за отбрана, военните разходи и военно, и способност. Е, ако е, помислим колко е, отбранителни проекти в Германия в първите години е, бяха осъществени е, с огромни разходи. Е, резултата беше минимален отбранителна способност. Мисля, че няма отрасъл в, който, в Европа, в който да са пропилени толкова средства, да са потънали в пясъка толкова средства, колкото в отбраната и затова тенденцията трябва да бъде с по-малко пари да се работи по-ефективно. Това е основната ни е, философия. Благодаря, господин Гале. Извинявам се е, за закъснението. Тук е, представлявам и колегата Кирцос, който е нашия докладчик в Сянка. Но разбира се, използвам възможността да благодаря на Ана Гомеш за доброто сътрудничество и за резултатите, и с, е, това, което е постигнато с тези 14 е, е, предложения за изменение. мисля, че един балансиран доклад имаме пред себе си. Предвид на финансовата криза и съкрещаване на отбранителните бюджети, мисля, че нашата отбранителна способност през годините е значително ослабна и е, в държавите членки на ЕС и все още не сме намерили отговор на, на предизвикателства пред сигурността и заплахи за сигурността. Е, наблягат се в доклада на стратегическата автономия и сигурността на доставките и е, това, че трябва да защитаваме, отстояваме интересите си. Мисля, че при е, този, е, това понятие стратегическа автономия е, тук предизвиква понякога така е, скептицизъм, защото е, е, не става дума тук за мисии, в които, по които не сме е, е, в които участваме. Не става дума за автономия по отношение на НАТО или САЩ, но просто ние да се съгласим помежду си със собствени средства, че можем да прилагаме тази политика със собствени средства. Това е важно. Освен това, остава едно друго предизвикателство – нашата промишлена база в това отношение трябва да бъде доразвита и смятаме, че отбранителният пакет, пакета за отбрана, включва и сътрудничество, изисква и сътрудничество в тази област в Европа. Мисля, че е, с е, този доклад нашия принос е, като депутати е, в подготовката на срещата на върха през юни 15 е, година е, че е, именно да се види какво предлага е, Европейския парламент за следващите години, е, това, което би трябвало да се прилага от държавните правителствени ръководители на държавите членки и от Европейския съюз общо така че ние сме положително отношение имаме към работата на ЕДА и е, комисията, която става дума до сигурността на доставките и се надяваме, че до средства на върха през юни ще можем да придвижим е, нещата и по тази тема. Последния път не беше така, но сега се надявам, че през юни ще имаме вече резултати, ще можем да кажем да е, между държавите членки е, наистина е гарантирана тази сигурност на доставките. Благодаря. Надявам се, че доклада ще получи е, голямо мнозинство. Господин Шафхаузен. Благодаря, господин председател. Този доклад има своята положителна страна, защото изтъква необходимостта да се предостави по-голяма автономия и ресурс на европейско ниво. Същевременно трябва да се мисли за факта, че има европейска отбрана – Следователно би трябвало да стигнем до съгласие помежду си за перспективите напред и за това, което искаме да отбраняваме. Виждаме обаче, че сега, може би и заради кризата, тази обща визия липсва, особено между държавите членки. Самият аз а, говоря като технически експерт и мога да кажа, че според държавите трябва да се мисли за това, което струва най-малко. Например, при изтребителите Рафал се предпочитат други видове, защото са по- ефтини, но това в крайна сметка излиза много по-скъпо, ако вземем Еврофайтер, ако вземем Рафел, GSF, F-35, не можем да направим лесно сравнение. И когато се казва, че споделянето на разходите е по-ефтино, това просто не е така. Благодаря ви, госпожа Гомеш. Има ли други желаещи? Не. Госпожа Гомеш, благодаря. Благодаря и на колегите, които се изказаха. На госпожа Лозинг ще кажа следното. Ние не сме на едно и също мнение. Мога да се съглася с нея по отношение на едно – обаче виждам, че госпожа Лозинг не вярва в необходимостта да говорим за отбрана на европейско ниво, докато ние и колегите вярваме в тази идея. Защото това е начина да се обединим, да използваме синергиите си и да предприемаме действие тогава, когато това е необходимо, съгласно собствените ни принципи и ценности. Аз вярвам в типа отбрана, която защитава именно тези ценности. Именно и за това аз съм сред защитниците на мисията на ОВППС за Средиземноморието. Ние трябва да се борим, да мобилизираме военноморските сили, полицията по крайбрежието, така че да предприемем действия срещу трафикантите на хора в Средиземноморието, така както се борихме с пиратите в Индийския океан. Може би в това отношение няма да стигнем до съгласие с госпожа Лозинг, но аз съм съгласна, че трябва да търсим рентабилността и прозрачността. Самата аз съвсем не съм убедена, че някои от разходите за ядрен капацитет на държавите членки са наистина оправдани. Не знам доколко това наистина е спирачка, напротив – като Чили всъщност единствено пречи на това да насочим ресурса за друг вид капацитет. Но както и да е, господин Бутикофер, много се радвам, че този път сме на едно и също мнение. Благодаря ви за изказването и за приноса. Не за всичко, разбира се, сме съгласни. Има някои фундаментални въпроси, където различията си остават, но благодаря ви. Разбирам това, което казвате, че направените разходи не са пряко пропорционални на военния капацитет на държавата членка. И това наистина е така. Може би трябва да помислим от какво точно имаме нужда и сега, и в бъдеще. Понякога се оказва, че трябва да се развива капацитет различен от този на тесноградите правителства. Да вземем киберсигурността. Изключително важен елемент и на сигурността, и на отбраната – Оказва се обаче, че ние все още не разполагаме с нужните инструменти. И ето за това тук ни трябва действие на европейско ниво. Господин Галегер, благодаря ви и на вас за изказването и приноса пак ще кажа, въпреки различията помежду ни, в основното сме съгласни. Важна е индустриалната база на отбранителната индустрия в Европа. Имайте предвид, че капацитета няма как да се развива без научно-развойна дейност, особено в киберпространството. Всички ние съм, много добре знаем как преди две години си дадохме сметка, че всъщност зависим от руските самолети Антонов и техния капацитет, за да се изпълнят някои от мисиите на общата външна политика и политика на сигурност. Надявам се, че вече се разбира колко ни е важна економическата и стратегическа свобода. Накрая. Радвам се, че докладът ми не беше критикуван. Едва ли бих се съгласила с критиките, но така или иначе не съм съгласна с вашата гледна точка – В някои отношения споделянето на разходите може би наистина оскъпява проектите, но това е така, когато не е било извършено правилно. Защото тук трябва да отчетем поемането на последствията, ролята на малките и средни предприятия – Те са много важни, например, в киберпространството. Но пак ще кажа, важно е управлението, не само да споделяме, а и да намаляваме тези разходи. Но точно за да го постигне, мисля, че трябва стратегическо управление на европейската отбрана. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега, уважаеми колеги, трябва да гласуваме по три доклада. Започваме с доклада, който обсъдихме току-що, доклада на Ана Гомеш. Подгответе се, подгответе си картите. Предполагам, че господин Преда е готов вече. So, <coughs> we move to the vote report Ana Gomes. И тъй гласуваме доклада на Ана Гомеш. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за. Против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 против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, 62 поправя се председателя на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Втора част на 62-ро изменение. Моля, гласувайте. Yes, okay. No, no. We are waiting. Изчакваме. Is it okay? Наред ли е всичко? Okay, vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 72 изменение разделно, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против,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 Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Плюс един глас. Който не е гласувал електронно. 107 за. Против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 118 разделно, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, трета част за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 124, моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 125-26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се 128 за. Против. Всъщност то отпада заради отхвърлянето на 125. 128 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. Съображение Б, изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. И накрая окончателното гласуване. Моля, гласувайте. One more. Още един глас добавяме. Край на гласуването. Честито, госпожо Гомеш. Госпожа Лозинг иска да каже няколко думи. Вече говорихме за това, но нека да обясня и да обявя. Ние ще подадем доклад на младсинството. Okay, now we move to the other... И сега преминаваме към следващия доклад. за Черно море. Everybody's ready. Готови ли сте? Преминаваме към доклада за Черноморието. Започваме с компромис 6 за против. Въздържали се, приема се.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 Нека да проверим електронно втора част на 111. Моля, гласувайте. Okay. Oh, we have we have one more one. Един глас в повече има от независимите. Един да не гласува. някой да се извади е, картата, ако трябва, хвърляйте чоп. Не можем да отчетем резултат, докато има един глас в повече. Добре, благодаря. Благодаря, господин Шахартер. Отхвърля се. Трета част, част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Четвърта част. Моля, гласувайте електронно. Отново един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега, извинете ме, 112 за, против, въздържали се, отхвърля се, 118 за, против, въздържали се, отхвърля се, 115 за, против, въздържали се, отхвърля се, 114 за, против, въздържали се. Отхвърля се 116 за, против, въздържали се. Отхвърля се 113 за, против, въздържали се. Приема се 117 за, против, въздържали се. Приема се компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се 121-122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. направим проверка на 124. Моля, гласувайте електронно. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 125. 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126 за против, въздържали се, отхвърля се 127. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22 казва председателят за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за,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 Сега има устно изменение от докладчикът. Имате го в края на списъка. Кой е за? Сто не е прието, така че трябва да гласуваме. Кой е за 152? За. Против. Въздържали се. за устното изменение. Нека да проверим. Нека да проверим. 152. Извинявайте, казва председателят. Устното изменение номер едно. Имате го на края на списъка с гласуване. Ако искате, ще го прочета по възможно най-добър е, начин. Бавно, съжалява, че е, сътрудничеството за регионална сигурност и съответните инициативи за Черно море, Black Sea 4 и Black Sea Harmony, които имат за цел да покажат на външния свят, че е, страните могат да поемат е, основна отговорност за тяхната сигурност, същевременно запазвайки своя потенциал за възстановяване на бъдещето евентуално сътрудничество между тези страни в момента са парализирани. Е, всъщност добавена е фразата с потенциал. Това е. Сега вече откриваме гласуването. Устно изменение едно. Кой е за? Гласувате както желаете. Vote is closed.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 Отпада, отпада. И сега стигаме до 196 за. 196 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно 196. Моля, гласувайте. Отново има един глас в повече.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 Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. 238 за, против, въздържали се. Приема се. Две, три, девет и 240 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. 44 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се. Приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение. Да. Господин председател, аз възразявам на устно изменение 2. Устното изменение, ако мога да се мотивирам, заявява факт, който не е такъв НАТО не е имало морско превъзходство в Черно море за и да се казва, че трябва да го е, запази е пълна глупост. Също така съм и против е, политиката, която застава зад това изменение. Ние сме против устното изменение, то не може да бъде гласуване. Добре, ясно е, няма да гласуваме, продължаваме нататък. It is. if, if, if we talk about uh, argument about superiority in the Black Ако ще спориме за преимуществото на НАТО в Черно море, можем да го направим. Не може да се отхвърля нещо, защото и някой от зелените казва, че се казваме глупости. Това е господин Ван Орден има процедурно е, решение, че ако, е, независимо от това дали вие сте съгласни или не, ако има възражение срещу ушно изменение, то не се гласува и аз именно това правя. As much as I would like to get in... Колкото искам да се намеся в дебата, казва господин председателят, ще трябва да се въздържа. Но трябва да гласуваме първоначалния текст.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 въздържали се. Нека да проверим. 32, моля гласувайте електронно. Край на гласуването отхвърля се. И сега 36 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Като че ли хората се умориха да си вдигат ръцете. Край. И е отхвърлено. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за,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 против, въздържали се, приема се, 44 за, против, въздържали се, приема се. 47. 44 отпада. 47 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 46 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Сега трябва да се върнем. А, казват ми, че сме пропуснали 194. Моля. 100. Параграф 15. Тони Пицула. 194. Да. Кажете ми. девета страница, но на тяхната, доколкото разбирам, го няма. 194 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване. И имайте милост. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Благодарности за докладчика. Last... Сега да минем на последния доклад, е, проекто становище на господин Данжан. Готови ли сте? Изменение 34-35, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 50. За, против, въздържали се, отпада. Сега общо гласуване. Гласуване Амблок 1. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли? Да, някои изглежда вече се отекчиха и искат малко разнообразие. Значи блок, гласуване на блок 7. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме, моля, гласувайте. Край на гласуването. Тоест, и така приема се. Приема се. Сега, гласуване анблок 12, по изменение 12, за, против, е, отпада. 97 за, 97 за, въздържали се, против, въздържали се, приема се. Гласуване на блок 2. За, против, въздържали се. Отпада. 86. 86 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте за 86. Край на гласуването. Приема се. 88. За, против, въздържали се, отпада. 89. За, против, въздържали се, отпада. 91. За, против, въздържали се, отпада. Шест. Гласуване анблок 6. Кой е? За, против? Трябва да проверим за 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и три за.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 01 въздържали се за 02 отпада 103 за против въздържали се отпада 104 за против въздържали се отпада блок 3 за против, въздържали се, отпада. 27 за, против, въздържали се, отпада. 28 за, против, въздържали се, отпада. А, приема се, извинете. 29 за, против, въздържали се, отпада. 14. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще повторя стандартната фраза. Ако не дигате ръка, няма да правя това, което правя. 107 за, против, въздържали се. 107. 107 за, против, въздържали се, отпада. 108. Говори се извън микрофон в залата. Yeah, So we go to 59. Сега отиваме на 59. За, против, въздържали се, отпада. 6 за, против, въздържали се, приема се. 107 За, против, въздържали се отпада. Да проверим 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто десет. За. Извинява се председателя. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отпада. 113 за. Това е гласуване блок 13. За, против, въздържали се, отпада. Така, 143. За, против, въздържали се, отпада. 145. За, против, въздържали се, отпада. 114. За, против, въздържали се, отпада. 115 за, против, въздържали се, отпада. 116 за, против, въздържали се, отпада. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 117-118, за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отпада. 22 за, против, въздържали се, отпада. 23 за, против, въздържали се, отпада. 30 за, против, въздържали се, отпада. 32 за, против, въздържали се, отпада. 33 за, против, въздържали се, отпада. 34-35 за, против, въздържали се да проверим. Гласувайте за 136 и 135. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отпада. 38 за, против, въздържали се, отпада. 39 за, против, въздържали се, отпада. 40 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отпада. 47 за, против, въздържали се, отпада. 48 за, против, въздържали се, отпада. 50 за, против, въздържали се, отпада. 51 за, против, въздържали се, отпада. 52 за, против, въздържали се, отпада. 24 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отпада. 54 за, против, въздържали се, отпада. 55 за, против, въздържали се, отпада. 66 за, против, въздържали се, отпада. 67 за, против, въздържали се, отпада. 62 за, против, въздържали се, да проверим 62. Гласувайте за 162, моля. Край на гласуването. Приема се. Okay. So we move to 68. 168 за, против въздържали се, отпада. 69 за, против, въздържали се, отпада. Гласуване на блок 4 за, против, въздържали се, отпада. Да проверим, гласувайте за блок за 4. Вот е closed. Край на гласуването. Прието. Приема се. 63 за, против, въздържали се, да проверим. 63 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64. За, против, въздържали се, отхвърля се. If I was not here, I would uh, give you a yes. 65. 65. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 70. За, против, въздържали се, отпада. Блоково гласуване 5 за. За, против, въздържали се, отпада. 88 за, против, въздържали се, отпада. 76 за, против, въздържали се да проверим. Гласувайте за 176. Край на гласуването. Отпада. Блок 8. Гласувайте за, против, въздържали се, отпада. 9. За, против, въздържали се, отпадат. 10. За, против, въздържали се, и отпада. Да проверим. Гласувайте за блок 10, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Блок 10 се приема. Сега 179 за, против, въздържали се. Да проверим. 179, моля, гласувайте. Сто електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, пада. 83 пада, не гласуваме. 181 за, против, въздържали се, да проверим 181. Председателят. Не беше ясно, затова поисках електронно гласуване за 181. Моля, гласувайте за 171. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Обещах да по-бавно да е, по-бавно да водя. Имаме ли консенсус или не? Вижте, докато не се договорим да продължаваме така. 182. Кой е за? Против? Въздържали се? подобно на другото гласуване, да проверим. 182, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Както виждате, мнозинството е за. 183 за, против, въздържали се. Приема се. 184 за, против, въздържали се. 84, моля, гласувайте. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Очевидно имаме мнозинство. 186 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 189. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отпада. 190. За За. За 190 гласа. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 190. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. От, отнесени от вихара. Отпадна. 61. За, против, въздържали се, отпада. 62. За, против, въздържали се. Да проверим 62. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 191. За, против, въздържали се, отхвърли се. 192. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блоково гласуване по 11. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95, 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим електронно. 196, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто за против отпада. 198 за против въздържали се отпада. 199 за против въздържали се отхвърля се. 200 за против. Да проверим 200. Гласувайте, моля. 200. Край на гласуването. Отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, отпада. 204 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се,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 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържа... Да проверим електронно. 214 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 214 се приема. Two fifteen in favor, against, abstentions. 215 е, отпада, 216 за против, въздържали се отпада, 217 за против, въздържали се отхвърля се, 218 за против, въздържали се отхвърля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 против, въздържали се, отхвърли се. 225 е за, против, въздържали се, отхвърли се. Едно за, против, приема се. Две за, против, за две гласу, за две Сега гласуваме за две. Кой е за? Против. Приема се. 37. Кой е за? Кой е против? Въздържали се при... отпада. 38 за, против, въздържали се отпада. 39 за, против, въздържали се отхвърля се. 39 Гласувайте електронно, моля. 39. Край на гласуването. Приема се. 41 за, против, въздържали се, отпада. 43 за, против. Да го проверим, да проверим 43. Моля, гласувайте. 43. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отпада. 44 за. Искате да проверим? Ще го направя заради вас. За 44, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44. За, против. 45. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. За, против. Въздържали се. Приема се. 46 не се гласува. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за 49. За. Да проверяваме 48 ли? Добре, проверка. Гласувайте. 48. Край на гласуването. Приема се. 49 за, за 49. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63. За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 против, въздържали се. Според мен отпада, но да проверим. 77. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отпада. 10 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласувайте. Да проверим 36. Моля, гласувайте. Последния. Последното изменение. 36. 36, the last amendment, 36. Yeah. 36, последното изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Поздравления, Арнолд. Do we have something else? No, that's it. So tomorrow, remind them it's 8.30. Ladies and gentlemen. И така, дами и господа, утре не забравяйте 8.30 е началото. 8.30. Съжалявам, исках да, ако можех да направя нещо, бих направил, но не мога. Не е посилен 8.30 до утре. Благодаря за съдействие.